<laughs> Uh, Моля всички да заемат местата си и да започнем заседанието. Uh, uh, Председателят ни Алан Ламасур си има родителски задължения днес след обед и няма да може да присъства, така че аз ще председателствам следобедното заседание. Основната ни задача е да гласуваме. Моля всички колеги да се уверят, че разполагат с картите си за гласуване и да проверим дали сме готови. Първата точка в дневния ред по загласуването беше точка 11. Пишете прогноз за приходите и разходите за бюджета за 2015 година на парламента, но тази точка се отлага и гласуването ще се проведе на 10 април, както вече обсъдихме на заседанието на координаторите. разбира се, нашето гласуване зависи от а, решението, което ще се вземе в бюрото за приходите и разходите. Продължаваме с следващата точка от дневния ред 12 преговори относно многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година доклада относно полуките, които трябва да си извлечем и бъдещето развитие. Са докладчици са Жан Люк Деан и Ивайло Калфин. Доколкото виждам, нито един от двамата не е тук, така че ще ви помоля да ми помогнете, за да успеем да постигнем резултата. Бяха публикуван, бяха, бяха внесени над 100 изменения, включително и от комисията ЕМПО и АВКО, от а, Реджи и Либе също внесоха свои изменения. Ще гласуваме по 15 компромисни изменения, предложени от с докладчиците. И така, нека да пристъпим към гласуването. Само ще ви обясня накратко. Ще гласуваме компромисите направо, което се обяснява с а, редът на измененията внесени от а, другите комисии и за те са малко, те са подредени по различен начин в различните комисии, за това ще бъде малко трудно да следваме реда на текста, така че моля ви нека да гласуваме компромисите и с малко повече късмет се надяваме да имаме бърз гласуване. Започваме с компромис първи от съдокладчиците. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 2 по съображение Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 по параграф 1. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 4 по параграф 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 по параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 по параграф 4 има разделно гласуване, поискано от зелените. Първа част по първото изречение от компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се. Останата част от параграфа за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 по параграф 5 за против въздържали се приема се. Компромис 8 по параграф 8 за против въздържали се приема се. Компромис 9 по параграф 9 за против въздържали се приема се. Компромис 9А, нов параграф 17А за против, въздържали се, приема се. Компромис 10, параграф 19 за против, въздържали се, приема се. Компромис 11, параграф 20а, нов параграф за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12, параграф 21 и 21а нов за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 по параграф 22 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 23б, компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Сега се прехвърляме по първо изменение, което трябва да се гласува. Осно изменение от съдокладчиците, с които се заличава думата strongly. Изменение 40... и... Изменение 42. За. Кой е за устното изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43 е оттеглено. Следва и устно изменение 44 от съдокладчиците. С него се добавя всъщност се замества с законодатели, с законодателни власти, за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 45, е, първа част се гласува. Втората част вече е обхваната от компромис 7, така че кой е за първа част на изменение 45? Против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 на Хелга Трюпел за, против, въздържали се, отхвърля се. Зелените сами си отхвърлиха изменението. Продължаваме с устно изменение по изменение 63 на госпожа Гресле. Устното изменение се, твър... се замеса последното изречение с ето защо смята, че парламента трябва да се основава на натрупания опит и да използва всички налични средства, за да засили духът, е, графика и съдържанието на преговорите с съвета, като по този начин насърчи съвета по-добре да взима предвид позицията и аргументите на Европейския парламент. За основното изменение, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 е обхванато от АВКО 4. Продължаваме с изменение 65. Има и устно изменение отново от съдокладчиците. Добавя се в текст. По този начин ясно противоречи на договорите, правомощията на Европейския парламент в процедурата на съвместно взимане на решение – и по отношение по правата, които са равни на съвета за, против въздържали се, приема се. Изменение 66 на Райнар Бьорге за, против въздържали се, приема се. Изменение 68, основно изменение, внесено от социалистите и демократите. Някой иска ли да го представи или просто да го прочита? в параграф 15 се добавя текста, особено в областта на сектор стопанство, политиката по сближаване и фонда за постояняване към глобализацията за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение 71 на Хелга Трюпел за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 72, пакт на Хелга Трипъл за, против, въздържали се, отхвърля се отново. Продължаваме с АВКО 7, съвместни помощи за, против, въздържали се, приема се. Ян, имате думата. Благодаря, господин председател. Не го споменахте, но по изменение 87 имаше устно изменение внесено от мен. Мисля, че то не беше включено в компромиса, макар че така се твърди. Ето защо отново бих искал да внеса това устно изменение, а текста на разположение в списъка за гласуване. Ще ви помоля да го подложите на гласуване. Председателят. А, за целият, цялото устно изменение в или за една част? Оригиналното му изречение 87 призовавам със следното изречение е твърдо убеден, че петгодишният цикъл на многодишна финансова рамка ще засили демократичната легитимност, ще подобри приоритизацията на бюджетните средства и може да се смята за предварително условие за по-задълбочени политически разисквания. То, този текст беше в първоначалното ми изменение не е включено в компромиса и за това ще ви помоля, нека сега да го гласуваме. Добре, може да го гласуваме като добавка. Моля гласувайте за изменение 87, против. Мисля, че трябва да проверим електронно. Моля гласувайте електронно. Гласуваме електронно по изменение 87 като добавка. Първа част с което ще гласуваме на покучателния текст. Гласуваме първо част на изменение 87. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с целият текст, с добавеният текст току-що гласуван. или пада втора част? Да, господин председател, втората част може да падне. Добре, благодаря ви за това уточнение. И така продължаваме с изменение 92. Тук също има устно изменение по 22а. Подчертава необходимостта да се започне широко мащабна и отворена дискусия относно да те постигнати с средствата на ЕС и неговите програми и в частност да се направи оценка да си програми за, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 93. Отново от съдокладчиците. Всъщност на променя се мястото на изменението, ако правилно разбирам, но трябва да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Изменени 94 на Георан Фарм за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 95. Има устно изменение от съдокладчиците. Добавя се думата преглед. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 96 Господин Клейс за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 97 на Хелга Трюпел и изменение 98. А всъщност и двете са отхвърли. Не, извинете. 98 е оттеглено, а 97 не е. Гласуваме го него за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100 на Раймар Бюргем за против въздържали се. Приема се. Продължаваме с съображението от преамбюла. Първо, съображение А, изменение първо на Хелга Трипел, разделно гласуване пускано от докладчиците в три части. Първата част по първо... Гласуваме първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втората част се приема. И третата и последна част на изменение първо за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето на господин Клейс за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 на Хелга Трюпъл за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 на Хелбът Кръкло за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 14 отново на Хелга Трюпъл за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 на Ян Мулдър и Ан Йенсен за, против, въздържали се, приема се. Авко 1, съвместни правомощия за, против, въздържали се, приема се. Авко 2, отново съвместни правомощия за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с становищата. И тук ще ни трябва хоризонтално гласуване, за да обхвана всички изменения в становищата, които са свързани с индивидуалните програми, а не с преговорите за МФР като цяло. Така, те, така че ще помоля групите да гласуваме против всички изменения, които не засягат общото приложено поле на доклада. Така че моля политическите групи, нека тези, които са за гласуването на отделните изменения да гласуват против. Добре, отхвърля се. което означава, че всички изменения на отделните комисии, които засягат отделни програми, вместо да се съсредоточат върху МФР като цяло, падат вследствие на това гласуване. И така ще гласуваме изменение МПЛА 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 5 в три части. Ще гласуваме само първи и трета част. Първа част. За против, въздържали се, отхвърля се. И трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Бързо минаваме на Емпла 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с последното изменение. Либе 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по доклада с измененията. Електронно гласуване, мора гласувайте. Okay. And that vote... Липсва един глас. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 25 гласа за, 4 против. Благодаря ви. Гласуването мина доста гладко, а трябва да ви кажа, че цял ден се притеснявах за него. И така, преминаваме бързо към трансферите. Първият трансфер, докладчика е Ан Йенсен. А, искате ли да кажете нещо? Говорим за трансфер от 660 милиона евро за риболовните дейност от европейски риболовни кораби в плавателните води на други трети държави. Искате ли кажете нещо? Ами като цяло има вече споразумение. Ние трябва просто да прехвърлим съответните средства. Така че смятам, че всички трябва да, под... да подкрепим този трансфер. Нека тогава да гласуваме трансфера за против, въздържали се, приема се. Има още един трансфер, който е на парламента в размер на 65 000 евро. Моника, искате ли да кажете нещо? Скито. Уважаеми колеги, става въпрос за 65 хиляди във връзка с преждевременното пенсиониране на един служител на парламента, трансфер от а, а, перото за заплати към перото за пенсионирани служители. Искате ли да ви представя и втория трансфер, който е по мой доклад? става въпрос за сметната палата, която възнамерява да извърши трансфер, като се извадят средства от архивиране, производство и снабдяване и се трансферират към друго перо за привличане на експерти, което не беше първоначално предвидено за изследователския център. Okay? Yeah. Right. So... Председателят. Добре. Значи първото гласуване е, е трансфера от пенсионния фонд към, парламент, към на парламента за против въздържали се приема се. И втората е за нотификация. Да, гласувано ли е това вече? Добре, извинявайте. А, всъщност аз пропуснах едно гласуване, предишното за, против, въздържали се, приема се. Следващото гласуване за увеличението на Европейски инвестиционен фонд. Така. Благодаря. Още на заседанието на координаторите миналата седмица съобщих, че най-сетне имаме споразумение с съвета. Знаете, че преговаряме за увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд за малките и средните предприятия, за да могат те да бъдат подпомагани при справянето им с кризата и да можем да им финансираме проекти. Имахме някои различия с съвета по отношение на използването на дивидендите от този фонд. Решихме да оставим този въпрос и да подкрепим предложението за увеличаване на капитала. Предложението да отложим въпроса за дивидендите дойде, за да можем да вземем решението тук и да можем да внесем досието в пленарна зала през април, защото това е много важно досие за малките и средни предприятия. Въпросът за дивидендите остава да се реши в близко бъдеще, веднъж за винаги, чрез или промяна в финансовия регламент или по друг начин, просто да има правило за използване на дивидендите от Европейския инвестиционен фонд. Wants... Председателят, някой друг иска ли да се изкаже по този доклад? Така случай пристъпваме към гласуване. Начало на гласуването. За. Против. 20 души ли са гласували? Добре, край на гласуването. 26 за, 2 против. Още един въпрос. устния въпрос, който се обсъжда тази сутрин. Ан, Ан, искаш ли да обясниш е, за какво става въпрос, какъв беше устния въпрос? А, е, така, е, айде, да, заповядай. Темата вече е обсъждана тук в тази комисия. Знаете, че получихме предупреждение по отношение на положението с плащанията за монетарната помощ в бюджета – на последното заседание на бюджетната комисия, помните, разговаряхме и с комисаря, отговорящ за бюджета и развитието, но смятам, че въпросът е достатъчно важен, за да поискаме разисквания в пленарна зала по този въпрос, а не само тук в комисията за да обсъдим въпроса за плащанията, особено за категория 4 хуманитарна помощ. Това е, е предложението за устен въпрос и разисквания в пленарна зала. Остава вие да го приемете. Okay. Председателя, добре. Искам само да кажа, на среща на координаторите направихме промяна в този въпрос трябва да отеглим позоваването на СФП. А, също така а, има и споменаване на Украина. Искаме да изразим подкрепата си за Украина. Благодаря на Роберто, че одобри предложението. Ik zou graag aan willen geven dat ze deze vraag wel gesteld wordt on behalf of the Committee on Budgets, maar niet naar... Het is met бюджетната комисия commissie. Добре. Искам само да изясня нещо за присъединяването на Украина – вече, вече има ли съгласие по този въпрос? Поне доколкото аз разбрах. Да, не знам дали трябва да се позваваме, трябва просто да проверим първо. Така, е, е, приемаме, че това е въпрос от името на комисията, с изключение на това, което каза колегата. Имаме промяна на срещата на координаторите. Сега сега, нека все пак да проверим. Кой е за устния въпрос? Против? Въздържали се? Приема се. Добре, благодаря. Сега пристъпваме към сградите. Трябва ли да гласуваме? Моника, е, последната информация. Какво искаш да гласуваме? няколко неща. Има какво да се гласува. Първо, любимия ни Европейски банков орган. За разлика от последното предложение, сега новото е добро, приемливо е. Мислим, че е, Европейския банков орган наистина е положил усилия и въпреки, че седалището е в е, Лондон, условията са такива, че не изправят косите на нашата комисия. Тоест, ЕБА има нова сграда, от каквато несъмнено се нуждае, ако ще съществува за напред дълго. Така че сграда сградата се намира на улица Канада Сквер, номер едно взета е под найем, има достатъчна офис площ, договор за найем е 12 месеца, в половината от тази площ, е, на половината на изтичането на този договор вече има и опция за прекратяване след изтичане на всеки 9 месеца. А иначе договорът е до 26-та година, 2026 година. Още следващия месец, през април, Стремежът е да се подпишат договорите, за да започне подготвителната работа за нанасяне през май. Знаете, че банковия орган се разраства. Комисията и самия банков орган подават различни числа за прогнозния брой на необходимия персонал, но дори да вземем по-низкото число, което подава комисията, неетата квадратура дори не, не достига тавана, който се предвижда, така че ще бъде около 31 квадратни метра на служител. Максимумът е 35. Знаете, към всичко това се броят и санитарни помещения и така нататък. Те, че нещата са напълно окей. Okay. Разходите са следните. Годишни разходи за найем 2,18 милиона, обаче има почти 3 годишен, 32-2 месеца гратисен период, така че всъщност облегчението е над 5 милиона. Общо разходите на квадратен метър ще бъдат 398 евро, ако сметнем и подготвителния ремонт, добавят се още 103 евро и още някои дребни разходи, които са присъщи, все пак не се достига сумата от 600 евро на квадратен метър, което за Лондон е изключително изгодно. Знаете колко скъп град е Лондон, така че няма как да се наеме ефтина сграда. В е, този смисъл е, сградата е разумна, не е луксозна, няма хеликоптерна площадка, примерно, но е функционална, от екологична гледна точка също е подходяща и дава възможност за гъвкавост, за разширение или за намаляване на наетата площ. Единственото, което, единствената ми забележка – е за консултанта CBRE, за който се предвиждат 75 хиляди. Знаете много добре, че разходите за консултанти и адвокати не бива да надвишават а, едни граници, не бива да достигат а, размерите на банковите консултати. Ти общо 170 хиляди разходи се предвиждат. Според мен това е малко в повече и не го смятам за приемливо. Моля това да се отбележи в протокола. Значи над 600 хиляди общи разходи за правна консултантски услуги а, са прекалено. Kapitel, wir das letzte Mal mit einer Последният път вече подадохме нашето писмено становище и отправихме сериозна критика към предвижданите разходи за правни услуги. А, няма нужда да го повтаряме, след като сме го направили, но така или иначе а, призовавам да подкрепим наемането на тази сграда, защото пак казвам, че е разумна и за Лондон изгодна. Okay, I have... Благодаря ви. Е, сега следващата колежка. Благодаря на докладващата за тази подробна информация. Това, което мога да добавя е, че и в миналото имахме големи проблеми с агенцията и всъщност е добре, че нашата комисия е така последователна и не изпуска нещата от вниманието си. Знаете, че и минали е, договори за найем с тази агенция сме критикували. Така че не съм съгласна да се представя просто сметката на бюджетната комисия за е, одобрение. А иначе благодаря на докладчика. И аз ви благодаря, че трябва да гласуваме да нямаме становище. Ако трябва да се стиснете носа, Искам отново да помоля колегите да гласуваме за това да нямаме становище. Кой е за това да нямаме становище? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че се приема. Сега. Още нещо има ли да кажем по Дом на Европа? ми остава нищо друго, освен да кажа две думи. Става в дума за дом за Европа в Берлин, както старите площи, така, ще бъдат наети както, пренаети както старите площи, така и ще бъдат наети нови а, площи. Имаше един малко по-спорен въпрос но до известна степен успяха да ме убедят, че ако искаме така да бъдем популярни като Европейски парламент, не можем да раздаваме само едни диплянки. Трябва наистина да сме в състояние да снимаме филми, да ги прожектираме, да ги издавания, така че 317 квадратни метра допълнително като прожекционна площ са един разумен разход. 1100 700, извинете, 1 милион 716 хиляди са общите разходи за наем. Центърът на Берлин не е най-изгодното място за наемане, но тъй като и комисията участва, парламента ще поеме само 32,8%, докато комисията поема само над 70% от разходите за наем. 789, also Pi mal 800.000 така че трябва да имаме предвид, че и самия наемодател ще инвестира две, почти 2,5 милиона за саниране на сградата, за енергоспестяващи мерки и прочие и прочие. Ето защо предлагам да подкрепим проект. Така, Значи всъщност вие препоръчвате ли да гласуваме становище? Не, няма да има становище. Добре. Нещо още? Още нещо? Да, значи гласуваме, че няма да има становище по това гласуване. За, против, въздържали се. Добре. И последно, сега съвместни следователски център Местни изследователски център винаги е бил приятна тема, защото е една от най-ефективните служби, макар че не винаги строителните планове са много леки поради трудността на самия терен Става въпрос за нови изисквания, например за пропусквателния режим за лица в един а, в една сграда, където се работи включително и с ядрена техника. До сега това беше един вход, където се и получаваха доставките и се влизаше. Трябва да се направят два входа, един за а, физически лица и един за доставки. А самата видях входа, той наистина е в много лошо състояние. Тоест това ще бъдат мерки за повушаване на сигурността входът през който ще минава персоналът и посетителите ще бъде отделен от входа за сградата, където се получават доставките. Това са по-скоро складови площи, в които наистина трябва да се повишат стандартите за сигурност. Просто стоката трябва да е разделена от хората. 3,256 милиона се изисква, се предвиждат за преустройството като освен това има една сума над 1 милион за съпътстващи работи и други суми за техническо оборудване и проектиране. Общо излизат 5,6 милиона. Допълнително е предвидена бюджетна резерва за непредвидени разходи в размер на 327 хиляди 000 Финансирането ще стане от бюджета на института и Швейцария като страна по програмата Евратом. Няма никакъв проблем, така че можем да подкрепим. Благодаря, Маника. Значи няма да има становище. Добре. Добре. И така, това е края на гласуването. Благодаря ви. Сега пристъпваме към е, последната точка от дневния ред. Това е точка 6. Проект на коригиращ бюджет номер 1. Е, е, всъщност преди две седмици имаше друг коригиращ бюджет, сега този е нов. Ян Янсен. What point was it? Коя точка беше това? А, окей, окей. Точка 6 от дневния ред. Проект на коригираш бюджет номер едно е просто нещо. Е, е, всъщност е, това е последствие от споразумението по програмите за научни изследвания и средствата, които са предвидени по перата. Имахме споразумение, обаче имахме изменение от Комисията по промишлеността, защото едно от перата, по което се споразумяхме, обаче Комисията не даде пари по перото и Комисията по промишлеността реши да предвиди това изменение, за да има гаранции, че ще има необходимото финансиране на тази част от програмата. Всъщност комисията се съгласи, но с това изменение ние трябва да обсъдим на 2 април на тристранна среща и трябва съответно да се отложи гласуването на проекта на коригиращ бюджет до към 10 април. Така че след като обсъдихме въпроса, след като обсъдим въпроса с съвета, ще знаем какво да правим. В противен случай можем просто да подкрепим проекта за коригиращ бюджет номер едно. Надявам се да не бъде това обект на разногласие между комисията и парламента. Просто да сме сигурни, че има е, необходимите средства за програмата, за да се прилага тя както беше предвидено. Искам да попитам комисията нещо, не знам дали е информирана, разбира се. След споразумението, което сключихме с съвета, частта на Европейския съюз е повишена от 170 на 178 хиляди е, евро, т.е. вноската е повишена за 2014 година. Не знам дали комисията ще промени своето предложение или това те първа ще се обсъжда в тристранните преговори. Говорим за 2,5 милиона разлика. Проблем, който лесно може да се реши може би трябва да се направи изменение на проекта за коригиращ бюджет или да се договори сумата в тристранните преговори. Отговора на комисията. Сега повдигнахте два въпроса по коригиращ бюджет номер едно сега за перото 2020, което отразява на споразумението върху управната основа. И другия въпрос, който току-що споменахте, за различните източници или промяната в източника на финансиране за увеличение на капитала за Европейски инвестиционен фонд. По първата точка, Хоризонт 2020, коригирания бюджет отразява при бюджета 2013. Не е имало трансфер на средства, за да са колкото може по-малко спорни. Но при новата структура, която предлага комисията, комисията ще може да прехвърли необходимите пари почти чрез вътрешен трансфер така че няма различия с парламента по сумата, която трябва да бъде обект на трансфер. Това е възмо... въпрос на възможност и по-доброто е враг на доброто. И е спешно да се гласува това сега, докато преди да изтече парламент, е, мандата на този парламент на пленарното заседание през април. И ако трябва да има промени е, спрямо предложението на комисията, трябва да има споразумение с парламента парламента, да се разберем по всички е, изменения и тогава вече ще можем е, да пристъпим към одобрението на пленарната сесия през април. По същия начин, увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд. Комисията не искаше да е, променя предложението. Аз мисля, че ясно е, че дивиденти няма да има за сега. Това е е, обект на споразумението, е, но периода и е, сумата трябва да се постигнат на нивата, както беше предложено. Да се надяваме после да, да получим и дивиденти. Така че позицията на комисията не е да променя проекта на коригираш бюджет. Има структура на бюджета, е, има суми, където повечето от парите са на лице и всичко може да стартира не се изключва на настоящия етап, но до края на годината може да останат средства, които да се преразпределят преди края на годината. И комисията би искала да има трансфер на обещани средства за да се постигне сумата, която беше предвидена в началото, включително и дивиденти за 2014 година. В противен случай може да има промени в бюджета за следващия 4 годишен период и да се постигне увеличение на капитала до, на Европейски инвестиционен фонд. Посланието е да имаме предвид графика, за да може измененията на бюджета за 2014 година да се приложат. Председателя, благодаря ви. Доволен ли е докладчика? А, дали ще можем да приключим въпроса преди пленарната сесия? Да. Е, да, мисля, че е хубаво е, въпроса да се уреди на тристранна среща. Съвета ще го обсъди на 25 март. Така че всичко ще бъде готово до 10 април и ще гласуваме на втората априлска сесия. Така би трябвало да стане. Както вече се каза, това въпросът не е по същество, а просто как, как е, да, да го направим. Председателя е, така точка е изчерпана. Пета точка. Сега работен документ относно пилотните проекти и подготвителните действия от бюджета за 2014 и 2015 година. Ан Йенсен и Хайдер са докладчици. Кой иска да си скаже пръв? Bueno, muchas gracias. Eh, sabéis que es tradición. Благодаря. Както знаете, вече е традиция да имаме работен документ относно пилотните проекти и подготвителните действия. Правим го всяка година. В документа се посочва, че колко са важни пилотните проекти и подготвителните действия, очертават се целите, които се преследват, като те са цели не само на парламента и на съвета. Посочва се и графикът, който би следвало да се спазва. Тази година нещата са по-особени, тъй като ни предстоят избори за Европейски парламент. За това срок сроковете ни са доста кратки. Предвидели сме два срока, така че напускащите депутати да могат да направят предложенията си преди да напуснат парламента и новите депутати, новоизбраните, да имат 10 дни да направят пък своите предложения в този работен документ. Сме включили и първия междинен доклад на комисията за пилотните проекти и подготвителните действия за бюджета, в бюджета 2014 година. Това е темата на докладчика за бюджета за тази година. Тя може да каже подробности, но документа е типичен, всяка година го имаме. Well, I think we all are... Аз мисля, че е, към нас се обърнаха много хора, които проявяват интерес е, към е, пайплайн за тази година. Е, е, мисля, че е, има списъка на пилотните проекти в момента се изготвя и приложението, което до сега е направено, посочва, че процедурата, поне през нормални години, е много полезна. Е, виждаме 66 проекта, 60 от които е, вече са по пистата. Е, така че старите битки, които водехме, вече не се водят защото а, е, а, е, е, имаше достатъчно време отдалече държавите членки и комисията да обсъдят кой е най-подходящия начин да се действа за напред, какво може да се прави, какво не може да се прави. Много често е някоя хубава идея вече е покрита от правно основание – а, някои от а, доводите на комисията по някои пилотни проекти беше, че те няма да се прилагат като пилотни проекти, а по-скоро се предлага да има трансфер на средства от перо за пилотни проекти към перо с правно основание – Например, това се отнася за един от пилотните проекти. Area freight in the shift to rail initiative. А за подвижния състав, за подвижния състав в железопътния транспорт и е, това вече е покрито от е, инициативи, които съществуват и за това се предлага да се прехвърлят пари от перото Хоризонт 2020. Това е просто един от примерите, е, но това е причината, поради която имаме проекти, е, където е, нещата ще се осъществят, но по различен начин. Е, спрямо подготвителната дейност за пилотни проекти. Ние имаме предвид какво, какви гаранции даде комисията преди да гласуваме бюджета ние казваме, ние сме бюджетна комисия в парламента и ние решаваме, а не комисията. Можем само да кажа, че е, някои от членовете на парламента се разглеждат като майки и бащи на проектите, искат те да се прилагат по различен начин, не са съгласни, но в този случай трябва да влезат във връзка с съответната генерална дирекция в Европейската комисия и е, да преценят защо е, приложението е различно от това, което са си представили и е, да е, са сигурни, че нещата ще се приложат на практиката. Но като цяло мога да кажа, че е, обичайната процедура се оказа подходяща и това означава, че се наблюдава по-добро приложение сега, отколкото преди години, се прилагаха пилотни проекти и подготвителна фаза. Като цяло това са нови идеи, които не могат да се финансират от е, европейския бюджет или по пера, които имат правно основание. Това означава, че ни е необходима някаква дисциплина тази година, е, когато е, има идеи от новия парламент, Комисията ще има време да ги обсъди, но трябва да помислим, може би и комисията трябва да помислим, когато дойдат новите депутати и когато възникнат някакви идеи, трябва да има бърза оценка на комисията какво може да се направи и какво не може да се направи. Много е тъжно да свършиш е, доста работа, за да изготвиш проект и накрая да не излезе нищо. Това е което имах да кажа, но общо взето мога да кажа, че нещата са на прав път. Благодаря ви. Някой друг иска ли да добави нещо? Сега пристъпваме към точка разни. Ако няма нищо по точка разни, закривам заседанието. Много ви благодаря.